съгласно член 149 от правилника е прият дневния ред, който, окончателният дневен ред, който ви е предоставен. За вторник предлагам следното. На фона на и създалата се ситуация и след съгласуване с другите с институции, предлагам следната промяна. Господин Туск е свикал за утре след обяд извънредна среща на върха на еврозоната. Затова във вторник след обяд предлагаме като първа точка декларация на Комисията за подготовката на работната и програма за 2016 година на мястото на точката от дневния ред за заключенията на Европейския съвет от 25 и 26 юни и актуалното Гърция. Предлагам вместо това в сряда сутринта като втора точка да се включи декларацията на комисията и съвета за заключенията на съвета от 25 и 26 евро срещата на върха от, 6, е, от 7 и заключенията от нея. Тази точка ще замести декларацията на комисията за подготовката на работната и програма, която е изтеглена за вторник, ако вие приемате. Освен това, тъй като има множество желания за изказване, бях помолен часът за гласуване да започне не в 12, а в 13 часа, за да има повече време за изказвания. Господин Верховстат, искахте да кажете за сряда. Аз мисля, че дебата, който предвиждахме за Гърция, трябва да бъде прехвърлен за сряда след обсъждането на, срещата на върха. Но аз мятам, че не само председателя на комисията трябва да бъде тук, а господин председателя на съвета също така, господин Ципрас трябва да бъде тук и председателя на Еврогрупата трябва да бъде тук. Защото в крайна сметка ние не можем да обсъждаме Гърция без тук да участва и министър-председателят на Гърция. Защо? господин Орбан е мой политически опонент, но, но, но когато го разговорим за него, той винаги е тук, макар и да не сме съгласни и да нямаме ни същи мнения. Така че ако искаме да намерим някакви решения за Гърция, трябва да бъде тук и министър-председателя на Гърция, и председателя на Еврогрупата. Благодаря, споделям това желание. За вторник и сряда преди обяд, госпожо Хармс, заповядайте. Микрофон. Смятам, че искането на господин Верховстат е много важно и парламентът непременно трябва да го подкрепи. През последните седмици нееднократно се опитвахме преди срещите на върха и преди решаващите преговори да провеждаме дискусии в Европейския парламент. Не веднъж настоявахме да разговаряме с представители на гръцкото правителство. Вместо това, вие отидохте да говорите от името на Европейския парламент. Мисля, че е крайно време дебатите да се водят пряко. Председателят, госпожо Хармс, не разбирам за какво говорите. Ще ме чуете ли или нямате намерение да изслушате отговора ми? Госпожо Хармс, исках да ви дам отговор, но ще ви го дам писменно. Добре. Благодаря ви, господин председател. Много коментари чухме е, за странното ви поведение е, преди референдума. В сряда ще проведем среща и ще обсъдим срещата на Еврогрупата. Е, предполагам, че не само други важни лидери, но вие също изиграхте важна роля преди референдума, така че трябва да поемете своята част от отговорността. Вие споменахте Унгария. Нека да ви кажа, че е, тези ситуации са съвсем различни. Никога не сме могли да вземем отношение във връзка с вашето поведение с Гърция. Затова предлагам по време на дискусията в сряда да благоволите да ни отговорите е, за е, действията, които предприехте преди референдума. Е, ние ще зададем въпрос и очакваме отговор. Нямам друга възможност, освен да предам на господата Брум и Ципрес желанието на парламента, след като бях подканен да го направя. Аз нямам впечатлението всички в парламента да са на това мнение, но ще им предам. Сега питам за вторник по дневния ред. Има ли изказвания? Dann hat sich zu Dienstag der Abgeordnete Glezos... Господин Глецос за вторник а, заяви желание да внесе предложение за обяснение от страна на Комисията за военните дългове на Германия. Да, благодаря, господин председател. Бих искал да кажа, че, че парлам, парлам, парламента че, че ние излезахме с предложение, подписано от 50 члена на парламента. Искам също така да приканя своите колеги към следното. Не, не смятате ли, че можем и да, да подкрепиме нашия председател? Да, малко странно е, може би, от, от моя страна, но той многократно е изразявал своята любов към Гърция, но за съжаление гръцкият народ от, не отвърна на неговата любов. Аз знам, че той обича Гърция, така че аз му предлагам да дойде в Гърция и да стане гръцки гражданин. И там вече може да подкрепя която си иска партия. Благодаря ви, господин Глецос. Вие сте подали предложението си в срок. Има 51 подписа на колеги. Заглавието е декларация на комисията, нали не на съвета, само на комисията за военния дълг на Германия. Може един депутат да се изкаже за предложението. Господин председател, дами и господа, призовавам ви да одобрите това предложение, защото става въпрос за тема, която вълнува много хора в Гърция и то вече продължение на десетилетия. Тема, която не е решена от договорите 2 плюс 4 през 1999 година. Крайно време е да покажем уважение към гръцкия народ и да проведем дебат. Някой може да каже, че това е двустранна тема, засягаща само Гърция и Германия, но тя несъмнено засяга и климата на Европейския съюз. Казвам го като немски европейски депутат. Смятам, че сега имаме възможност честно и откровенно да разговаряме за тези неща. Не за някакви финансови въпроси, а за, става въпрос за признаване, че има нерешени проблеми, които трябва да се решат около масата за преговори. Някой желая ли да се изкаже против предложението господин Бреда? Oui, благодаря, господин председател. Благодаря, че ми дадахте думата. Аз смятам, че трябва да прекратиме този цирк и това желание да кое, на, немски, на гръцките комунисти да изнесат цирка тук в Европейския парламент. Нека да се върнем към сериозни неща и да прекратиме с тази желание или опити да се прави какво ли не тук. А, и без това гръцките комунисти а, потопиха Гърция в а, мизерия и направиха нещата трудни, нека не ги изнасят и тук. Äh, Имахме депутат против и депутат е, за предложението. Сега подлагам предложението на гласуване. Който е за, моля да даде знак с ръка. Против? Въздържали се? Отхвърлено е предложението. Преминаваме към дневния ред за сряда. Вие поставихте предложение, изнесохте предложението си за сряда. Има ли други предложения? Не. В такъв случай минъртък. Алде, фракцията на Алте, моли за отлагане до 7 септември доклада за човешките права в трети страни. Госпожа Шаки, има думата. Очевидно е няма. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, в много добър дух работихме по доклада за начина по който научните технологии се отразяват на правата на човека. Оказва се обаче, че се нуждаем от допълнително време, за да изясним някои неизяснени моменти и така, че на база на правил 152.4 бих искала да помоля доклада да се отложи за септември. Господин Байден Холцер иска да се изкаже за предложението. Да, Присъединявам се, защото беше проведена конструктивна дискусия, в хода на която възникнаха сериозни проблеми. Мисля, че това е достатъчно важна материя, която изиска време да се обсъди добре. Затова и аз моля да отложим дебата за септември след вакансията. Нямаме изказвания против. Кой е за отлагане? Против? въздържали се. Предложението е прието, докладът е отложен. групата на Алде в лицето на господин Якович вече съобщи, че като първа точка от дневния род за четвъртък предлага дебат за Сребреница. Имате думата. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Želja Alde grupe je da се... Благодаря ви, господин председател. Групата на АОДЕ би искала достойно за Европейския парламент възпоминание във връзка с събитията в Сребреница. Както и вие самия казахте, господин председател, в уводните си думи, така и ние смятаме, че всички евродепутати трябва да бъдат единни и да подкрепят резолюцията, която ще почете паметта на жертвите. Желаем резолюцията да бъде приета колкото се може по-скоро и за това бих искал да приканя всички да я подкрепят в четвъртък сутринта. Благодаря. Господин Флекенштайн. Уважаеми колеги, ние подкрепяме предложението, макар че на председателския съвет по основателни причини беше избран друг път първоначално. Смятаме обаче, че мъките и смъртта, причинени на толкова хора, наистина си струват да проведем дебат по същество, дебат в спокойна обстановка. Убитите и живите заслужават това. Има ли някой против това предложение? Господин Ван Хорн. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Искам само да кажа, че ние подкрепяме дебата да бъде в четвъртък, но утре е годишнината. Така че утре вечер ние организираме събития, свързани с отбелязването на тази годишнина и приканвам всички колеги да се присъединят към нас и да дойдат на действие. Благодаря. Никой не е заявил желание да се изкаже против предложението, затова преминаваме към гласуване. За. Против. Въздържали се. Мисля, че мнозинството е за. Срокът за внасяне на предложения за приемане на резолюции е утре 10 часа. Измененията и съвместните резолюции срок сряда 12 часа и допълнителни извинения сряда 8 юли 13 часа. Гласуването ще е в четвъртък 9. С това приключихме обсъждането на дневния ред и го смятаме за прият. Следващата точка от дневния ред. По процедура ли желаете думата? Благодаря, господин председател гръцката трагедия, все пак искам да спомена едно радостно събитие. Някой, който точно преди 80 години се е родил човек, когато всички познавате. Толерантен, скромен, борец за мир, носител на наградата за мир. Това е Далай Лама. Мисля, че е уместно да почетем дейността му и да му пожелаем всичко най-добро. Благодаря ви. Следващата точка от дневния ред е